Това е резолюцията за Русия. И по-специално случаите с Естон Кохвер, Олег Сенцов и Александър Колченко. Господин Брок иска думата. А, той иска да се изкаже по Азербайджан. Добре. Значи, трето гласуване, трето изменение, моля, за, против, въздържали се, прието е. Едно и две. Гласуваме, моля, за. Против въздържали се. Нека проверим, колеги, електронно, моля. ли сте енкис? Край на гласуването. Приета. Е. Сега гласуваме резолюцията като цяло. Гласувайте, ако обичате електронно. Край на гласуването. Прията е. Преминаваме към следващата точка. Резолюцията за Ангола. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. А сега резолюцията за Азербайджан. Господин Брок. Благодаря. Мисля, че никой не се съмнява, че Азербайджан трябва да бъде критикуван заради човешките права, които се потъпкват в страната. Затова смятам, че тази резолюция е много добра, но от друга страна, разискванията по спешни случаи за нарушаването на човешките права не могат да бъдат използвани за вместо дебатите в съответните комисии. Не може да преплитаме такива случаи за човешките права са стратегически въпроси, като енергоснабдяването и енергийната сигурност на Европейския съюз. За това искам да ви помоля тези пунктове да бъдат изключени от резолюцията. Това са пунктове, по които трябва да има задълбочени дискусии. По същия начин може да, бъ... да излезем с резолюция дали да проводим прове... Е, преговори с Китай или не. Това просто не е професионално. Нито по този начин защитаваме интересите си, нито помагаме на хората в тези страни. За това моля а, да се отложи гласуването. Deci, е, domnul Broc a făcut sugestia modificării agendei. Господин Брок всъщност прави предложение за промяна на дневния ред. Искам да помоля колегите от другите политически групи дали са против това предложение. Yeah. Francamente, Presidente, non ho capito la proposta se la proposta... Наистина, господин председател, не разбрах точно предложението. Искате да изключите определени аспекти, определени точки от резолюцията или да отложим гласуването. Ако става дума за отлагане на гласуването, аз съм против. Аз мятам, че трябва да гласуваме за човешките права в Азербайджан. Но от имаме суверенни права, като пленарно заседание. Председателят. Аз разбирам, че искаме да променим дневния ред, т.е. господин Броки иска. И моят въпрос към политическите групи е, приемате ли промяната на дневния ред или сте против? Госпожа Луначек. Благодаря, господин председател, но две неща искам да кажа. Доколкото разбирам, промените на дневния ред не могат да се случат в момента, това, което аз зная. НП иска да отложи вота, това не може да стане. Освен това, НП участваше в преговорите. Не, имаше разделно гласуване, не може да се отложи и гласуването може да се поставят под, под въпрос някои изменения, а, но други неща, според мен, не могат да се случат. Domnul оброк. Господин Брок, смятам, че всички ние съвместно трябва да решим. Дебатът приключи и узус при нас е понякога да отлагаме гласуването. Не разбирам сега защо трябва да действаме различно, защо да не може да отложим гласуването. В други случаи сме го правили. може да гласуваме при друго, в, в друго пленарно заседание през септември или през октомври. Тогава може с по-голямо мнозинство да се застъпим за човешките права в Азербайджан. И това би трябвало да е от общ интерес. Не става дума за 8 дена. Затова моля ви, нека всички ние решим, ако гласувате, ако решите против моето предложение, добре. Председателят в тази ситуация имаме два, възм... две възможности. Най-напред може да премахнем тази точка от дневния ред, но всъщност говорим за спешни случаи за човешките права. А другата възможност е промяна на дневния ред. Това означава, че всички политически групи са съгласни, но, но това не може да стане, ако има поне една политическа група, която не е съгласна за това. Има колеги, които искат да се изкажат. Господин Мариас, господин председател, от процедурална гледна точка всичко е много просто. Господин Преда е автор на резолюцията, един от авторите, и той каза, че ЕНП иска да отложим гласуването. И това е основният смисъл. Значи, трябва да гласуваме дали да отложим гласуването или не. Просто е. Маям, маям дой коледж. Има още двама колеги, които искат да се изкажат. Господин Валенциано. Vă rog, vă rog, dacă am ascultat sí, o parte din colegi, trebuie să-i ascultăm pe toți. Las urgencias han de votarse después de... Госпожа Валенциано, според мен тези резолюции, след като са обсъдени, трябва да бъдат гласувани. А ако е НП не иска да участва в преговорите, в разговорите, това си е тяхно решение, но така или иначе ние трябва днес да гласуваме. Господин Корал също иска да се изкаже. Колеги, искам да се обърна към господин Брок. Това е политически въпрос, а не процедурален въпрос. Това е много щекотлив политически въпрос. Защото се прави разлика между Азербайджан и резолюцията за Азербайджан и резолюцията за Русия, например. Ето, в Азербайджан има нарушаване на човешки права и трябва да се гласува. Това е. Господин, госпожа Харм. Хармс. Госпожа Хармс е последният оратор в този дискурс. Сега, аз така разбрах председателя, че нашият устав не позволява да отлагаме гласувания за спешните случаи по човешките права, когато дебатите са приключили и предстои гласуване. Ако това е така, то в такъв случай гласуването, което предлага, предлага господин Брок, т.е. отлагането на гласуването не може да бъде допуснато по смисъла на нашия устав. Да, става дума за спешен случай, за нарушаване на човешките права. За това трябва да гласуваме. Единствената възможност би била промяна на дневния ред. И промяна на дневния ред може да бъде приета, ако всички политически групи са съгласни, това не е на лице, така че продължаваме с гласуването. Гласуваме. Точка 7, моля, с ръкце гласувайте. Точка 7, първата част за. Това са правата. It's no manipulation, Mr. Brock. Не става дума за манипулации тук. Става дума за устава. Още веднъж, колеги, гласуваме. Гласуваме изменение седмо на две части. Първата част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. Втората част. За? Против? Въздържали се. Прието е. Изменение 2. Моля. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Мисля, че е отхвърлено. Нека проверим електронно, моля. Votul е стенкис. Край на гласуването. Отхвърлено е. Трето изменение. Кой е за, моля? Против? Въздържали се? Отхвърлено е. Оригиналният текст на две части. Първата част за против, въздържали се, прието. Втората, втората част Край на гласуването. Прията. Е. Втората част гласуваме сега на оригиналния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието. Изменение едно. Е, гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието. Параграф 18. Оригиналния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието. Параграф 19. На две части. Първата част за. Против? Въздържали се? Прието е. Втората част за против, въздържали се, прието е. 22 параграф. Има устно изменение госпожа Шаке. Благодаря. Аз искам просто да направя една корекция, а именно за мисиите за наблюдаване на избори не би трябвало да бъдат сложени в лоша светлина. Затова предлагам да премахнем последното изречение. Добре, гласуваме. Има ли някой против това предложение? Няма, тогава гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. М от приемпила. Кой е за? против, въздържали се, прието е. Гласуваме цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека проверим електронно, моля. Гласувайте сега електронно. Край на гласуването. Прият. на la următoarea пункт пе адженда. Сега, следващата точка от дневния ред – миграция и бежанци. Шесто изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Пети параграф. Две части. Поименно гласуване. Първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 6. Три части. Поименно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение за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 Девети параграф. За. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Десети параграф. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Има устно изменение, което ще бъде предложено от госпожа Кораца Билт, 11 параграф, госпожа Кораца Билт. Много набърза. Мисля, че всички можем да се съгласим с това изменение в края. Става предвид най-добрия интерес или предвид интереса на детето. Да включим този текст. Има ли възражение? Не. В такъв случай гласуваме точката с внесеното изменение. За против, въздържали се, приема се. Ще провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Става дума за параграф 11. Параграф 11. paragraph. Deci, încă o dată, încă o dată să... Нека да проверим още веднъж, за да няма възражения. Гласуваме параграф 11 с предложението на госпожа Кораца Билт. Дамна Кораца. Госпожа Кораца Билт. Благодаря, господин председател. Не, не става дума за изменение 11, а параграф 11 да добавиме пред, да се вземе предвид интереса на детето. Искате ли да изчета целият параграф? Кретка că lumea știe despre сте este Не, не, всички знаеме съдържанието на параграфа. Vom vota електроник. Ще гласуваме по електронен път 11 параграф с изменението предложено от госпожа Кораца. Край на гласуването. Адоптат. Приема се. Така, минаваме към следващия параграф. 12 изменение 11 по именно гласуване. Моля, гласувайте. I think the interpreter it wrong. Yeah. Yeah. I am told that the Каз, каз, казват ми, че е, неправилно е, са предадени думите ми. Още веднъж и за преводачите, и за всички. Говориме за параграф 12, изменение 11, по именно гласуване. Deci, votul este deschis. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Дванайсто изменение с дигната ръка. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Тринайсто изменение за, против въздържали се, отхвърля се. Първо изменение, 13 параграф, по именно гласуване, моля гласувайте. Вото е се инкис. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение, по им, е, с ръка за против въздържали се. Да провериме по именно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 14-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 15-то изменение. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от преамбюла Жи. първоначален текст, две части, първа част с дигната ръка за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Проекто резолюцията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Приема се. Trecem la rezoluția privind Orientul Mijlociu. Da, un punct de ordine. Близкия изток. Извинете. Изменение едно. То е изменение от ЕКР, което е много опасно. Става дума за два народа и два две държави. Искам да ви кажа и да ви напомня, че 20% от израелските граждани са а, араби, така че е, много ви моля да имаме предвид това изменение и тази формулировка. От политическа гледна точка разбирам вашите възражения, но не разбирам защо защо чак сега а, повдигате този въпрос. Много е късно, така че не можем да а, вземем предвид вашето възражение. Мисля, че нещата са ясни. Така че гласуваме изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да провериме. Votul este închis. Край на гласуването. Въздържали се? Никой не, не се въздържа. Отхвърля се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край. Похвърля се. Шести параграф, първоначален текст, два, две части, първа част с дигната ръка за против, въздържали се, приема се, втора част за против, въздържали се, приема се. По именно гласуване цялата проекторезолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Avem situația din Беларус. Сега преминаваме към положението в Беларус. Точка 6 от първоначалния текст. Гласуваме с дигане на ръка. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Приема се. Поименно гласуване по първо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме цялата резолюция с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Avem raportul Lope Fontanie privind Доклада Лопе Фонтание социално предприемачество и социални иновации в борбата срещу безработицата. Параграф 19. Две части. Гласуваме с дигане на ръка. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 20 от оригиналния текст на две части. издигане на ръка. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 22 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29 на две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 31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 Край на гласуването. Приема се. 51 параграф по именно гласуване, начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Съображение М. Две части. Първа част за. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Raportul Baiova, crearea unei piețe a muncii. Доклада Длабайова, създаване на конкурентоспособен пазар на труда в Европейския съюз през 21 век. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 2 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Пиесенкис. Край на гласуването. Приема се. Текст оригинал înainte де пунктул 3. Оригиналният текст преди точка 3 в две части за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се приема се. Параграф 8 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Електронно гласуване, начало на гласуването. Естенкис. Край на гласуването. Отхвърля се. Графо 9. Параграф 9 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване по втората част, начало на гласуването. Ли енкис? Край на гласуването. Приема се.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 Въздържали се? Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част. За. Против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 Нека да проверим. Начало на гласуването. Închis. Adopted. Приема се. Параграф 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 19, е оригиналния текст. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 28. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 29. За, против, въздържали се, приема се. 38. По именно гласуване. Начало на гласуването. Votul este închis. Адоптация.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 57 параграф, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 67 в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Вото Янкис. Край на гласуването. Отхвърля се. 70 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. В две части 71. За, против, въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 71. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 73. За. Против. Въздържали се. Votul е deschis. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 74 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 81 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 82 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 84 в две части. Първа част. За. Против въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. 85. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. Поименно гласуване. Край на гласуването. При... Отхвърля се. Осемдесет и шесто първата част. Край на гласуването. Прието е втората част. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Третата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 90. На две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за. Прие... Въздър... Против. Въздържали се. Прието е. 96. На две части. Първата част за против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 97 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 98 части. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието е. 101. Електронно гласуване. Край на гласуването. Прието е. 102. На две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 106. На 4 части електронно гласуване по всички тях. Моля, гласувайте по първа част. Край на гласуването. Прието е. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Третата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Четвъртата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 113 за. Против. Въздържали се. Прието е. А сега втора забележка за. Против. Прието е. Шесто за против, въздържали се, прието е. Осмо, за, против, въздържали се, прието е. Цел преамбюла на три части, е електронно гласуване по всички тях. Първата част. Край на гласуването. Прието е. Втората част. Край на гласуването. Прието. Третата част. Край на гласуването. Прието. Буква F на две части. Първа част за, против, въздържали се. Прието. Втората част за, против, въздържали се. Прието. Буква Х Добре, нека проверим втората част на F. Проверяваме електронно, моля. Сенкис. Край на гласуването. Оптат. Прието е. И буква Х. За, против, въздържали се, прието е. А сега гласуваме за цялата резолюция електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Trecem acum la raportul Crisogonos, al 30 a și 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE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 Прието е втората част. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. 39 ти параграф. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието. И цялата резолюция. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Приятно. Е. Благодаря на всички колеги за